ОСР. И детската бедна се е увеличила в повече от половината от страните членки. А това е така наречената релативна застойна бедност. Под 60% от националният, които са под националният медианен доход или под линията на бедността за нашата базова година 2008. През 2008 година линията на бедността бе коригирана само, актуализирана по отношение на инфлацията, а не с разпределението на доходите по време на голямата а, рецесия, криза. А, недоимъка в материално отношение е увеличен в две трети от трети на Европейския съюз. Всичко това показва, че децата са сериозно засегнати от кризата и много повече от останалите слоеве на населението. Ще говоря и за неравностойността в въздействието на кризата от деца в различни видове домакинства, които бяха споменати вече. Домакинства са самотни майки и домакинства, където членовете идват от страни извън Европейския съюз. И през 2008 и 2012 година децата на домакинства с един член са по-застрашени. Независимо от това, че в реално изражение разликите в скандинавските страни са по-малки. Но децата са много по-застрашени от бедност в домакинства на самотни майки или бащи. Or if a decrease но е бавно намалява бедността в семействата с самотни майки, на самотни майки или самотни бащи. По-бавно, по отколкото на другите семейства. И през двете години тези деца, децата са по засрешени от бедност, ако са в домакинства на родители, които не са от Европейския съюз в тях бедността изгражда, нараства много по-бързо. Вече знаем, че възрастните са друга уязвима група в много страни, особено възрастните жени, които са най-много затрашени от бедност. Но дори в страни, където бедността на тези, които са над 65 години, е по-висока от децата, разликите са много, много големи. В повечето страни бедността се увеличава много по-бързо при децата, отколкото при пенсионерите. Докладът на ОНИЦЕФ също разгледа положението на младите на пазара на труда. Възрастова група 16 до 24 години. Членовете на тази възрастова група дори в нормални обстоятелства са доста уязвими, а по, по време на криза още повече. 7,5 милиона членове на тази група не са нито работят, нито учат. Повече през 2013 година. И в повечето от страните на Европейския съюз броят на тези хора се е увеличил. Но е, това се дължи преди всичко на младежката безработица, която се е увеличила почти в всички страни на Европейския съюз, много повече в средиземноморските, южно, южноевропейските страни, където почти е, в страни като Гърция и Испания всеки втори е, търсещ работа е бил в тази възрастна група, възрастова група. Голяма част от тях работят на непълно работно време, а много работят на временни работи и онези, които ще работят по-малко от 6 месеца, също броем се увеличил, особено в южноевропейските страни, най-тежко засегнати от кризата. Разликите в, в, по, възда, по, по пол в тази група на тези, които ни учат, ни работят, не са много големи. И безработицата между, на, на младите мъже се е увеличила по-бързо, отколкото при младите жени. Обаче има страни, е, малък брой, млади, където младите жени нито работят, нито учат, независимо от нивото на образованието. Това са Австрия, Чешката република, Унгария, Малта, Полша, Румъния и Обединеното кралство. А това са данни за 2012 година. Сега в заключение се каже, че главното, което трябва да се посочи, е, че кризата очевидно е засегнала децата повече от останалите, дори повече от възрастните. И при децата са неравномерни резултатите от кризата. Семействата с един родител и семействата на мигрантите са засегнати по-тежко. Положението е доста тежко. В случая имаме цяло поколение на млади хора, които са останали настрани от талвега на развитието. Благодаря. Благодаря. Благодаря за тази лекция, която хвърли допълнителна светлина върху някои групи засегнати от кризата, не само жени и деца, но и други уязвими групи, като иммигрантите и домакинства с един родител. Сега ще дам думата за въпроси. Госпожа Морвей, Морвай, имате думата. Благодаря. Благодаря, че имаме възможност да обсъждаме тази важна тема днес след обед. Говорим за бедността. Бедността на жените и децата. Наши гости са експерти в тази област. Аз имам правно юридическо образование – и ще направя една критична забележка. Говорим по този въпрос в условията на кризата, неодавнашната криза. Като че ли говорим за някакво природно бедствие. Говорим за това явление, като че ли става дума за цунами, за някакво неизбежно природно бедствие, което просто трябва да приемем и само да изразим голямото си съжаление. Говорим за бедността на децата, детската бедност в новите страни членки в Източна Европа. Говорим за семействата, които живеят в бедност и така нататък, но какво е, е решението? Необходими са мерки. Необходимо е социална помощ. И мисля, че пътя по който трябва да тръгнем, да тръгнем е съвсем различен. Необходим е, е друг подход. Не става дума за природно бедствие. Това, което наблюдаваме е последица от катастрофалните действия на политиците и други участници в на този процес. И жените и децата, които страдат, не трябва да бъдат жертва на решенията, които взимат тези политици и други участници в този процес. Знаеме, в някои страни, примерно в Унгария, хората са взели ипотеки. Банките, но банките злоупотребяват а, с тяхното положение. Онези, които са взели ипотеки, деноминирани в швейцарски франкове, след рязката пром, а, промяна в курса на франка от 150 на 290 флоринта, очевидно хората изпадат в тежко положение, губят домовете си. И може да си представим какво е въздействието на всичко това върху децата. Това е положението в Унгария. Сигурна съм, че Уницев познава нещата там. И всичко това има своите последици, а трябва да има последици и банките трябва да бъдат наказани за своите действия. Затова ви призовавам утре, във вторник, от 1 до 3 часа ще има изслушване по този въпрос. Моля, бъдете там, участвайте в дискусиите, участвайте в изслушването за тези ипотеки. Представители на унгарци ще има, включително и много жени, които ще говорят по тези въпроси. Защото жените е, страдат е, като жертви на тази трагедия. Много от тях са принудени да напуснат страната си. Защото почти невъзможно е да се изплащат лихвите върху тези огромни ипотеки, които а, е, се покачиха до небето. А, какво се стане с тези жени, особено ако те трябва да напуснат работата си? А, значи, нека не разглеждаме всичко това като някакво природно действие, като резултат от решения, които са взети от онези, които трябва да носят отговорност за тях. Благодаря. Колегата Нехел благодаря ви. Двата доклада поставят въпроса за самотните жени, за самотните майки. Но не бива да забравяме и за бащите. Смятате, че съпрузите всъщност не са в състояние да плащат семейна издръжка, издръжка за деца, или пък в повечето случаи се отклоняват от това задължение. Това е важен въпрос. Е, традицията все още е такава. Е, децата е, биват отглеждани от майката, в случай на раздяла, а доходите някакси са у бащата. Как гледате на този проблем? Аз съм напълно съгласен с вас. Наистина трябва да се обърнем с лице към ролята, поведението на, на бащите. Ако се стремим към някаква защита на доходите на самотните майки, е, следва да реформираме системата на семейна издръжка. У нас, в, в Белгия, знам, че системата функционира твърде незадоволително. Е, и на мен се струва, че можем да последваме шведския пример. Издръжката се гарантира от държавата там. Така че след развод е, жените получават издръжката, независимо от това дали съпругът може или не може да плати. Това е едно възможно решение. Аз също съм съгласна с вашата констатация, но бих искала да добавя, че родителите, мъже или жени, не би следвало е, да бъдат оставени на добрата воля на е, неприсъстващия в домакинството родител мъж или жена. И наистина социалната система има да играе много голяма роля като гарант на домакинския доход, независимо от правоотношенията между съпрузите. Благодаря. Благодаря сега Следващия въпрос от колега от парламента. Благодаря. Аз бях много впечатлена от статистическите данни, които представихте. И аз изцяло подкрепям казаното тук от колегата преждеговориша преди Мария бюджетните ограничения е, имаха е, ужасяващ ефект е, върху, в число моите избиратели в, в Северна Англия. Впрочем, борбата с бедността е, е мандат, който получих аз от своите избиратели. Аз съм от района на Голям Манчестър и имам известни статистически данни – по-настоящем близо 40% от децата в голям Манчестър живеят в бедност. Все съм знаела, че има бедност сред моите избиратели, но не можех да си представя, че положението е толкова лошо. От преди няколко години насам, когато уж е, положението бе започнало да се подобрява, сега някак си отново се връщаме назад. Е, всички механизми за подкрепа е, са премахнати. Значи положението се влушава от една страна от лошото економическо състояние на района, от друга страна поради бюджетните съкрещения се урязват социални дейности и услуги. И, но това, което чух тук, е, поражда няколко въпроса. Първо за връзката между бедността и насилието. Въпросът не беше засегнат, мисля, до сега от нашите докладчици. Е, работя с много организации, грижещи се за жените пострадали от битово насилие, от, от, от сексуално насилие. Е, много по-натоварени са, трябва да ви кажа, тези организации днес, отколкото до сега, разполагайки все по-малко средства да се справят с проблем. Значи една жена е принудена да бяга, да спасява е, е, живота си, е, принудена е нерядко поради това да напусне работа, е, губи доход и така нататък. Та е, бих искала да коментирате малко по-подробно този въпрос за насилието и бедността. И после, е, е, е, по вашите, вашите статистически данни сочат, че по-голям е относителния брой на момичетата, които не учат, нямат квалификация, нямат работа. Дали това не е свързано с ранните бременности. Благодаря за връзката с насилието. Да, вероятно има такава връзка, просто е, в доклада, който представих, е, е, въпросът не е засегнат, тъй като е, нямахме съпоставима информация от 41 страни. Но общо взето УНИЦЕФ работи много по това направление за предотвратяване на насилието срещу жените и децата. Що се отнася до втората ви бележка, вероятно има някаква връзка, но обикновено националната статистика е все още твърде скромната, така, така да кажем, е, що се отнася до ранните бременности. Така че вероятно има бедност, е, е, извинете, има връзка между изпадането на, на младите жени от а, е, пазара на труда, социална система и така нататък от една страна и бременността от друга, но това не е наблюдавано а, последователно. Разбира се, има други фактори, които според мен са далеч по-изразени. Благодаря. Господин Себастьян. Благодаря. Много интересни неща чухме днес тук. Това, например, че трудовата заетост все още не означава небедност, е, е, тъй като нерядко трудовите доходи са по-низки от е, потребностите а в някои от страните от Южна Европа, които пострадаха от, така да ги наречем, спасителни програми, довели до резки бюджетни ограничения, жените са оставени на произвола на съдбата. Остава да се надяваме Европейската комисия да отбележи казаното тук днес – е, към нашия първи докладчик. Вие казвате, че услугите за отглеждане на деца е, са в крайно незадоволително състояние и това пречи на жените е, да печелят достатъчно на пазара на труда. Бихте ли коментирал малко по-подробно? Въпросът е деликатен. Мисля, че в някои страни всъщност има положителни резултати. Страните, които отрано са влагали средства в изграждането на детски заведения, на висококачествени детски заведения, се получава добър резултат в борбата с бедността и увеличаване на заетостта на жените. Още повече, че от друга страна има данни за това, че родителите изразходват все повече и повече средства за отглеждане на деца, поради липсата на равноправен достъп до е, обществените услуги за отглеждане на деца. Тук държавата трябва да се намеси е, не винаги с популярни, не винаги с лесни мерки, но не може всичко да се остави на пазара. Понеже е, в такъв случай нови детски заведения, частни, ако говорим, ще се създават предимно в райони, в които има платежоспособно търсене. И, и държавата не може да остави бедното население без грижи за деца. или да изгражда сама детски заведения, или да стимулира, да дотира частния сектор. Всичко това, разбира се, ще струва пари безплатно няма да е и е въпрос на политически избор. Благодаря. Тъй като лека по лека се изчерпва времето ни, ще дам думата на още трима от вас, колеги, госпожа Арена, госпожа Заборска и господин Герике. Благодаря, госпожо председател, благодаря на нашите докладчици. Ви е, казала в началото, е, че бедността е, не е предопределеност, не е съдба и на мен ми се струва, че това е така, че наистина могат да бъдат търсени и намирани решения. Но все повече и повече в, условия, в които економиката е все повече и повече изпусната от контрол и се стреми към максимална рентабилност, независимо от социалната справедливост, бедността естествено става неразделна част от нашето обществено ежедневие. И разбира се, жените са най-уязвими, защото те вече е, са държани твърде ниско в доходната скала и вече при условията на криза спокойно могат да изпаднат под чертата на бедността. Но дебатът би следвал да се води в рамките на, на по-широкия контекст за економическия модел. За съжаление, е, бюджетните съкръщения и ограничения ем, сочат именно към този чисто економически модел – Казва се всъщност, след като не стигат бюджетните приходи, ще се харчи по-малко. И толкова. Вместо да се каже, добре, като няма достатъчно бюджетни приходи, как да ги увеличим? Четири въпроса. Дали една по-солидна социално-осигурителна система би могла е, да бъде достатъчно предпазен, достатъчен предпазен механизъм пред бедността. След това въпроса за отпуските за отглеждане на деца. Знаете, че в нашата комисия тук от всички политически сили е, се стремим да отстояваме правото на 100% платен отпуск на жените за отглеждане на деца. Вие как смятате? Има ли е, примери? за, на, на, на страни, които по-добре се справят с това. На трето място въпроса за самотните родители. Кои решения действат най-добре? Аз оставам с впечатлението, че обичайният заподозрян, който липсва обикновенно, е бащат. Е, е, не може да се каже просто, че жените останали сами, доколкото отговарят за отглеждането на децата и спадат в бедност, като се пренебрегва ролята, която следва да бъде активна роля на бащата. Знам, че в Белгия нещата са зле уредени, но, но има ли някакви други положителни примери в Европа? И освен това, е, в някои страни традиционно при развод е, родителските права се дават е, на майката което се смята едва ли не за победа на социалната справедливост, но твърде често всъщност е, това поражда значителни неудобства е, за майката. Значи има ли някакви решения в някои от страните, при които, в които този проблем е по-добре разрешен? И на последно място за миграцията казвате, че жените и мигрантки са по-уязвими. Е, и има ли Тоест, зависи ли бедността сред жените от статута, с който се ползват новопостъпилите на територията на Европейския съюз, т.е. иммигрантите? Оттам възниква и въпроса за жилищното осигуряване и как може чрез жилищната политика да се преодолява бедността. Госпожа Забовска. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашите докладчици за отличните доклади. Значи, е, проблемът за самотните майки, е, вие, вие го е, посочихте, Е, е сериозен, независимо от това, че държавата сякаш от нас е доста по-благосклонна и доста по-щедро към самотните майки, отколкото към самотните бащи. А всъщност е, е, самотните майки получават доста повече грижи от държавата, сравнение с семействата с ниски доходи, които в които присъстват и двамата родители. Има ли с други думи роля е, финансова на държавата и на социалните грижи в една държава за предотвратяване на разводите, ако щете, понеже в повечето държави членки е, е, политиката в кавички е на двама родители и едно дете, от което следва, че дори при две деца е, родителите, независимо, че живеят и отглеждат децата заедно, изпадат в бедност. Е, Края господин Герике. Извинявайте, че позакъснях. Вероятно мога да, да кажа няколко думи и аз. Тук се занимаваме с главните причини за бедността на семействата. Според мен е крайно е, дразнещо това, че се говори за бедността на жените и, и за равенството на половете в бедността. Ам... В крайна краща трябва да говорим за майките. Майките са най-уязвими, е, най-тежко засегнати от бедността. И а, още повече, че жените, а, независимо дали са самотни майки или не, са изложени на сериозно доходно неравенство. Някъде 20% по-низки възнаграждения. И това вече е предпоставка за бедност на жените, отглеждащи деца. Значи не бива да говорим тук просто за жените, а за майките. Децата са разход. Тяхната социализация струва пари. А какво ще стане, ако е, майките, в повечето случаи, за съжаление, майките, ам, са принудени да се откажат от доходите си, фактически от работа, от заетост, за да отглеждат децата. В някои страни е, за времето на отглеждане на децата, т.е. отпуск по майчинство, майките се лишават от до 70% от пенсионните си е, вноски, дължими от работодателя. Е, тук е, вероятно някои очакват да акцентираме върху един от двамата родители, а според мен трябва да се говори за родителските доходи. Е, родителските доходи са неделими, според мен. И занапред, когато формулираме е, темите на своите дискусии, би следвало да поставяме пръста в центъра на проблема. Става дума за майките тук преди всичко. Така, сега моля, казва председателката, да отговорите на всички зададени въпроси. Благодаря. Доста бяха въпросите. Ще отговоря на онези, на които съм способна да отговоря. В кои страни са най-добре защитени децата? Доколкото знам, най-вече в скандинавските страни и там и обществените услуги, и заведените за отглеждане на деца и социалните плащания са на по-високо ниво в кои страни е по-лесно да бъде принуден отсъстващият родител да плаща семейната издръжка? Нищо не мога да кажа, опасявам се. Нямам е, статистическа информация. Що се отнася до риска от раздяла на родителите поради бедност, тук имаме едно много сложно отношение между проблемите на семейството и бедността. Обаче, ако винаги на преден план излизат правата на децата, а не толкова на родителите, и ако независимо от вида на домакинството децата винаги имат безусловен достъп до грижи, образование и така нататък, бихме могли да е, решим много от, от проблемите. И значи акцента трябва да бъде върху правата на децата, а не толкова на родителите. Да, мисля, че скандинавските страни е, често са образец на е, съчетание на семейния и, и професионалния живот. Обаче трябва да се намери едно равновесие между продължителността на отпуска за отглеждане на деца е, и последиците за пазар на труда. В Дания и Швеция мисля е намерено такова равновесие. В Финландия обаче е, отпускът по майчинство може да продължи до 3 години и то платен, което може да породи диспропорции на пазара на труда. Още повече, че връщането на такива майки след 3 годишен отпуск на пазара на труда има своите проблеми, възникват нови несъответствия – в устърп на жените. Но според мен Дания и Швеция са, са най-добри примери. Сега, за ролята на бащите, изключително важно е да говорим за това. И плащанията за отглеждане на деца е, могат да, да играят е, сериозна роля. Децата, ако щете, са обществено благо. Всяко общество се нуждае от деца и родителите трябва да бъдат подкрепени от държавата, от социалната система, за да отглеждат децата си. Разбира се, самотните майки са изложени на особени проблеми, ние видяхме от данните, в такъв случай социалните плащания или добавките за отглеждане на деца обикновено са и по-високи, когато е, децата се отглеждат от самотни родители. тъй като добавката е, обикновено се изчислява възоснова на два дохода е, на, на семейство. И естествено, е, самотният родител получава два пъти по-малко доходи от обичайната си трудова дейност. Следователно трябва да бъде подпомаган в по-голяма степен трябва в края на краща да се даде възможност на е, семействата да се разделят. За такива неща се случват между хората и това да не влияе непременно върху техните доходи. Благодаря. Да, определено тук въпросът за детската бедност е, възниква. Тя е една много широка, една огромна тема. И когато родителите бедстват, е, това оказва крайно отрицателно влияние върху децата и тяхната бедност. Благодаря на нашите докладчици, е, госпожа Герингер, господин Ван Ланкер и госпожа Чен. Благодаря и на тримата. Имаме още два доклада да изслушаме. Първият ще бъде от професор Перонс от London School of Economics от Великобритания. Въздействие на кризата върху бедността сред жените. Благодаря за поканата. До тук чухме за някои от факторите. Нека сега да видим какъв е ефекта от кризата. Тази тема е малко трудна по няколко причини, които ще обясня. Когато обсъждаме бедността, има опасност да объркаме обстоятелствата в живота на хората като фактор – за бедността. Тук трябва да изолираме економическата и социалната политика като фактор за бедността. След тази оговорка мога да кажа, че има доста големи трудности, когато искаме да видим какво конкретно е ефекта от кризата защото мащаба на кризата зависи в отделни, е различен в отделните държави и е, ефекта върху националната економика е различен. След това бедността е относителна мярка и не разполагаме с достатъчно постоянни данни. Сега за бедността при жените Използват се доста измерители на отделните индивидуалните доходи. Общо сето се допуска, че семейният доход се споделя. Ако искаме да видим какви са конкретните ефекти от кризата, и а, как реагирахме на кризата. Първоначално, спомняте си, а, беше решено да а, се намеси държавата чрез съответният план за възстановяване. След това към 2010 година се появиха опасения около държавната задължнялост и се приведоха съкръщения в бюджета и в рамките на тези политики не беше отделено достатъчно внимание на равенството между половете. Ето това са някои от причините, поради които е трудно да се измери на конкретният ефект от кризата. С оговорките, които направих, както обикновено в началото на рецесията, има отражение отрицателно върху строителството и обработващата промишленост. И от тук бедността сред мъжете се увеличава значително по-бързо, отколкото тази сред жените. Първоначално броят на мъжете без работа беше с 3 милиона и половина повече от жените, които загубиха своите работни места. Тези измерения трябва да бъдат взети предмет, предвид, когато търсим разумна политика за противодействие. През 2012 и 2013 година имаше слаби признаци за възстановяване. Възстановяването беше доста бавно. Някои държави продължават с съкръщаване на бюджета. В други държави, както е в Великобритания, Доста от мерките зависят от изборите, които очакваме скоро. Ето тук съм показвала някои от кривите с прякото въздействие на кризата. Един от ключовите моменти при криза е съкръщаването на социалните плащания – Добре, значи да видим какъв е ефекта от кризата преди и след социалните трансфери. Ако погледнете положението преди социалните трансфери, това е горната диаграма, ще видите, че в някои държави имаше силно нарастване на бедността. Гърция 12% за жените, 11% за мъжете. Испания 8% при жените и 5% при мъжете, което показва съществената роля на социалните трансфери. След това виждаме какъв е ефект от съкрещаването на тези трансфери. Преди социални трансфери е разликата между половете като тенденция се движеше в противоположната посока. И това трябва да се анализира, за да се видят какви са факторите от влушаването на положението на жените. След социалните трансфери забелязваме увеличаване на, неравенството между половете в първата част на рецесията социалните трансфери играеха известна роля на буфер. След това тази роля изчезна. Гледах последните данни. Няма достатъчно данни. Единственото, с което разполагаме, са данни до 2013 година, включително и данните на Евростат в Великобритания през 2013 година беше въведена една реформа, като се поставиха условия за получаване на социалните плащания. Условията се оказаха доста тежки и доста хора не отговарят на изискванията. След това мога да кажа, че има значително увеличение на хората, които ползват на хранителните банки, което показва, че се забелязва увеличение на бедността, което не е отчетено от статистиката. Това е така наречената мълчалива криза и съкръщенията се отразиха върху средствата на, на общинските бюджети, които осигуряват значителна част от тези услуги. Освен това, кризата увеличи бедността и за хора, които вече работят, специално за жени и за хора с временни договори. Реагирам тук на коментара на колегата от Германия, така че не бива да се правиме като цяло неравността, неравенството. Увеличи се материалната мизерия. Има съответна статистика в доклада. Нека сега да кажа няколко думи за това какви са възможностите какви могат да бъдат економическите мерки, евентуално. На тази схема съм описала на какви са възможностите на държавата за съответните мерки или финансиране чрез дефицит или чрез увеличаване на данъците Въпреки критериите за стабилност и растеж, няма достатъчно яснота за това какви да бъдат тези мерки. Същевременно бедността се увеличава в Европа и държавите, въпреки политиката, която прилагат, не успяват да ограничат това явление. Моментът е подходящ за преразглеждане на економическата политика. Носителят на Нобелата награда Пол Кругман казва, че не бива да се реагира по кенсианския начин. Томас Пикети показа, че съкръщаването на бюджетите е най-грешното решение при такава криза. Става дума за дългова криза, но трябва да разгледаме кризата по-внимателно. Има някои опростявания и предубеждения във връзка с тези допускания, че да, да, процента на дефицит трябва да се задържи на определено ниво. За разлика от МВФ, е, програмата за развитие на ООН е, прилага други е, критерии и по-различна дефиниция. За това какво може да се направи по линия на фиска, за да се подобри положението на маргинализираните групи добре е в рамките на тази политика да се направи оценка на въздействието. В Великобритания, както казах, тенденцията е по-скоро да се увеличават данъците, за да се съкрати дефицита. 78% от съкръщенията на държавните разходи на са се отразили пряко върху жените, защото те са уязвена група, която по-често използва социалните услуги. И още нещо, ако имат постоянна работа, тя обикновено е държавна работа. Много е важно економическата политика да вземе предвид и социалните измерения. За това това изискване е важно за основната економическа политика на държавата, която да бъде насочена към съответни цели. Разработили сме няколко симулационни модела за това как може да се намали дефицита и да се увеличи заедостта. Държавата се превръща в работодател от последна инстанция и предприема проекти за физическата и социалната инфраструктура. Тук резултатите за всички могат да бъдат положителни. Увеличение на заедостта и предоставяне на услуги за уязвените групи, за да могат на съответни категории да започнат работа. Това не е пълно решение на проблема, но намалява бедността. Така че в заключение във връзка с целите до 2020 година в економическата политика има нужда да се включат <clears throat> социални измер... измерители, да се видят <clears throat> социалните резултати. С <clears throat> конкретни резултати за съответната политика. Само така економиката ще започне да функционира в полза на хората и ще помогне за решаването на някои социални проблеми чрез промени в економическата политика Това е изключително важно за политиката в обществото, особено за политиката спрямо жените. Благодаря. Професорка за велми, мислям си, поднятни приспев. Благодаря, <clears throat> госпожо професор, за интересните теми, които засегнахте в своя доклад. При да дам дума за въпроси, позволете ми да кажа няколко думи по един аспект. за да намалим бедността сред жените, има нужда от конкретни економически политики в съответната държава. И не съм много сигурна дори дали бюджетните съкръщения са подходяща политика. Вие споменахте физическата инфраструктура и проектите с тази цел. Бихте ли уточнили какво евентуално може да се включи в такава политика и как може да се подобри заедостта. Имате думата за въпроси. Сега, след като попитахте за инфраструктурата, социалната инфраструктура за, за условията за децата разполагаме с няколко симулационни модели, които показват, че инвестиции в такива социални дейности ефектът е много по-благоприятен в сравнение с класическият вариант на Кейнс. Спомняте си, че неговият коментар беше, че ако кризата е толкова сериозна, е по-добре държавата да плаща пари на населението да копае дувки и да строи железници и мостове. В модела сме отчели ефекта върху заедостта сред жените. Този ефект е мултиплициращ се. Така се дава възможност за заетост за хора, които се грижат и за възрастни хора и за деца. Така че ефектът е доста значителен. Нека sa páči. Pani poslankyňa Morvaj má Госпожа Морвай. Благодаря, госпожо председател. Ще се върна към въпроса, който зададох преди малко. Не чух отговор. Ставаше дума за държавния дълг по време на кризата. И за дълговете на семействата. Какъв е ефекта от задлъжняването на семейството върху бедността сред жените? в доста европейски държави банките се възползваха от економическите затруднения на семействата. В Унгария и в други държави бяха предоставяни заеми в чужда валута, швейцарски франкове, което създаде огромни проблеми за някои кредитополучатели. обменния курс скочи, стана 160 и дългът, който са поели семействата, скочи неимоверно. В, в Великобритания или другата в Европейския съюз има ли организации, които се занимават с правата на жените при такъв проблем и, на, и да настояват банките да коригират на своите проценти. Всъщност това е нещо като социална помощ за хора, които са взели заеми в чужда валута. Във връзка с бедността. Обикновено политиците действат в интерес на банките. Затова сега е момента да се потърси отговорност. Имате ли инфо, по-конкретна статистическа информация? Um, Във вашето изказване има доста интересни въпроси, които могат да бъдат предмет на научно изследване. Не съм виждала съпоставима европейска статистика за това, на кой управлява на бюджета на семейството, когато той е сравнително малък и на това, че жените в такива случаи вземат заеми на свое име. В някои държави решението беше да се упрости част от такъв заем не знае какво е положението в Унгария. В този контекст обаче се появяват и други въпроси. Защо има такава силна зависимост спрямо дълга? И така стигаме до големия въпрос за неравенството в доходите в Европа. Така че доходите срещу труд са спаднали значително последните години. Много повече от нарастването на производителността на труда. Задлъжняването на жените на, на, чрез такива ипотечни кредити. Затова нямам конкретна статистика и общо взето няма научни изследвания в тази сфера. Е, пани Арена merci. Госпожа Арена. Благодаря, господин председ... госпожо председател. Напълно съм съгласна с идеята за инвестициите, които могат да помогнат за борбата срещу неравенството. Искам специално да благодаря за последния доклад. Един въпрос тъй като цитирахте няколко автори на, е, Пикети е, и други. Дали споделяте някои от неговите заключения, че сме доста далеч от момента, в който на е, държавните разходи са абсолютно задължителни за премахване на неравенството. Може би има и други възгледи по този въпрос. Аз самата съм економист по професия. Uh, uh, uh, Позволете ми два коментара. Да, в економическата наука има доста предубеждения спрямо жените. Ако искате малко повече информация по тази въпрос, е добре да погледнете нещо при преструктурирането на държавните разходи. Там става дума за специални предубеждения в държавната политика. Един от економистите, които споменах, има по-позитивни възгледи. Името е Раня Антинополис от Гърция. Тя работила преди за УНИЦЕФ, в момента е заместник министър по социалните въпроси в правителството на Сириза. Тя е човекът, който ще покаже евентуално <clears throat> някои видове политики за реакция срещу кризата. Тя също настоява за социалната инфраструктура. Не зная дали ще приложи подобно решение в Гърция. Благодаря. Много интересни, много интересни доклади. Знам така по инстинкт, чувствам, че тази информация е много ценна. Знам го от контактите с хората. Два въпроса. Кога става дума за инвестициите в социалната инфраструктура? Имам връзки с професор Том Кърквуд, който е челен авторитет по въпросите на стареенето. И той каза нещо много интересно. Умственият капитал на възрастните може да бъде един от факторите, който да ни помогне да преодолеем кризата. Трябва да инвестираме, т.е. в възрастните. Известно е, че жените средно живеят по-дълго от мъжете. Може би това е една интересна възможност, която трябва да се използва. Защото когато инвестираме в възрастните, те а, могат да се отплатят на обществото с по-високо голямото си достоинство, с по-големи си опит. Значи трябва да видим какво може да ни даде инвестирането в възрастните включително образованието и така повече положителни политически стъпки към възрастните. И е, трябва да насърчаваме тяхното участие в живота на гражданското общество. Сега по отношение на альтернативните економически решения. Колежката ми Ирена зададе такъв въпрос – ще присъствам на конференция едната седмица в Манчестер а, с а, завършили а, економика. И, а, конференцията ще бъде едната седмица от а, сряда до четвъртък. Може да намерите да намерите а, детайлите в интернет. Те предизвикват так, онези твоите учители, институциите, в които се учили, за да ги стимулират да възприемат различен подход. А сега бих искал да дам думата на господа Цука. Благодаря. Съгласен съм до голяма степен с вашите изводи. Говорихме за тези, по тези въпроси, когато обсъждахме въздействието на кризата и как да преодолеем нейните последици. Но в края на краищата опитваме се да намерим квадратурата на кръга и да решим какви стъпки до какво ще доведат. Аз не съм економист. Но като имаме предвид мерките наложени на страните членки и размерите на дълговете, които те трябва да изплащат, очевидно просто не им остава възможност за растеж, няма възможност за публични инвестиции. И това особено въжи за страни, които и без друго, в които и без друго публичните услуги не са особено добре развити. Значи става дума за един цял набор от политики, които се подкрепят за добро или зло от Европейския парламент. Въпросът ми е свързан с безработицата. Или по-скоро с съкръщаването на публичната администрация в европейските страни. проучвали сте ли сте въпроса дали това съкръщаване на публичната администрация води до увеличаване на бедността на жените? Това има две страни. От една страна намаляване на социалните услуги, което има а, за резултат по-голяма бедност сред жените, а от друга страна жени, които биват освободени от публичната администрация. Преди всичко това са жени. В Португалия, например, 600 души са бяха уволнени от институциите на държавното осигуряване. И голяма част от тях вече бяха застрашени от бедност. Подобно е положението и в Гърция. Значи става дума за един двоен удар, когато се, що се отнася до бедността. Разбира се, когато загубят работата си, жените са много по-застрашени от бедност. Затова искам да опитам какъв е резултатът на тези съкръщения в администрацията. Благодаря, благодаря, благодаря за въпросите. Аз ще бъда на конференцията в Манчестер и очаквам да ви видя там. А във връзка с другите въпроси, трябва да кажа, че много е трудно, когато се налагат мерки на драстични економии отвън, както става в много европейски страни. Мисля, че е добре е да се знае, че има и альтернативни политики. Кенсианската економическа политика бе прилагана в известен период от историята и не всички страни в Европейския съюз действат по един и същи начин. Ако разгледаме разликите в нивата на бедност в различните страни и политиката, която те провеждат, може да установим връзката между едното и другото и да видим къде се прилагат най-добри практики. Колкото да съкръщенията, съкръщения в услугите и съкръщения в работните места. Знаем го и от частния сектор, когато, за, когато се правят съкръщения, за да могат да се спестят средства, това води до отрицателни резултати Благодаря на професор Перонс за нейния доклад и отговорите на въпросите. Сега ще дам думата на нашата последна гостенка, госпожа Мария Стратигаки от университета Пантеон в Гърция. Тя ще говори за въздействието на по-голямата чувствителност към разликите между половете в борбата с бедността. Благодаря. С удоволствие участвам в този дебат. Ще използвам тази възможност. Ще бъда съвсем кратка, ще кажа само най-главното. Най-главното в моя доклад, т.е. няма да го представя целия. От преди 25 години беше проведено първото изследване за жените и бедността от Полин Конрой тогава в Европейската комисия. А тогава бяхме, говорихме за през 1992 година за единния пазар, а сега 25 години по-късно водим същия разговор. Казаха се много неща в резултатите от анализа на бедността от преждеговорившите. Е, Бе споменато и значението на економическата политика, чието значение е несъмнено. Моят колега Антонополус е, сега е член на правителството и трябва да кажа, че когато е, не си в състояние да взимаш решения, може да имаш чудесни идеи, а, обаче когато дойде до взимането на реални решения, нещата като че ли стават по-различни. Особено когато мерките, които се предлагат, имат цена. А знаете, че в Гърция не е лесно да плащаме цената на подобни мерки. Очакваме много от това правителство, макар и нещата да са по-трудни от обикновено. Трябва да кажа нещо за политиката на Европейския съюз и как може да използваме най-доброто от нея в полза на бедните жени. Но ще прескоча описанието на европейската политика, тъй като вие всички я познавате добре, вие вие сте онези, които са я са решавали каква да бъде тази политика през последните години. Но какво искам да спомена? През най-ново време, в последния етап, Европейският социален фонд разшири обхвата си, не, като включи не само а, пазара на труда, но също така социалната политика, и други въпроси, примерно е, социалните инвестиции. Както знаете, съществува нов фонд за хората в е, най-неравностойно положение, за най-бедните. И а, е, имаме основания за предпазлив оптимизъм по отношение на резултатите от тази нова политика. Но сега искам да се спра на нещо, което искам да спомена. А, как се отразява въпроса за бедността в европейската политика? Обикновено а, половете, мъжете и жените и бедността е, се разглеждат е, е, в контекста на бедността недостатъчно свързана с социалното сближаване. Обикновено тези ефекти се усилват през периодите на кризата. Искам да се спра на два мултипликационни ефекта на структурните страни на бедността, която се дължи на половата принадлежност. И бедността на децата и как тази бедност прехвърля от едно поколение на друго. И особено засегнати са жените. второто е социополитическият ефект в различните сектори. И по този въпрос Poverty is connected also with the political life. Е, е. А, а, бедността създава плодотворна точка за расистски, хомофобски и други настроения. В Гърция бедността се отрази отрицателно върху правата на човека и демократичните процедури, върху економическия растеж, върху страната, върху общото благосъстояние и разбира се, преувеличаване на бедността в общество, в което има висока безработица, се увеличава избирател... тежестта на избирателите от крайната десница. И сега ще кажем, значи, че не става дума само за економически и социални проблеми, но също така и за политически проблеми, свързани с структурните страни на бедността, която зависи от пола. Какво можем да направим, ако политиката разглежда бедността на жените само като индивидуална характеристика. По този начин няма да намалим разликата в бедността на мъжете и жените. Е, намаляването на тази разлика че съответна политика – остава ключово предизвикателство. Тази политика а, трябва да обхване проблема по холистичен начин и да насърчава по-голямото участие на жените на пазара на труда. А, и затова особено голямо значение е на поставянето на въпроса за равенството на половете в центъра на всички наши политически решения в контекста на стратегията 2020 на Европейския съюз е, и политиката целяща намаляването на социалната изолация и бедността. Равенството между равенството на половете трябва да се разглежда като основна цел – и тук трябва да се види как националните правителства се придържат към насоките на Европейския съюз. Проблема е, че тези е, препоръки не винаги се спазват е, достатъчно точно и недостатъчно ефективно е, се прилагат разработването на политика за равенство на половете и поставянето на въпроса в по-широк социално-економически и политически контекст, несъмнено ще намали е, отрицателните е, въздействия на бедността и социалната изолация. Става дума за многостранни политически решения, инструменти, методи, няма да говоря за тях, и как може да се използва политиката на поставяне въпроса на равенството на половете в центъра на политическите решения. Но какви са инструментите и решенията, които съществуват вече наред с Европейския социален фонд, който вече споменах. Говорна специално за джендър мейнстриминга е, с помощта на Европейския социален фонд. Трябва да се оказва подкрепа на управляващите органи и междинните а, органи, които да помогнат за изпълнение на задачите, приоритетните оси на Европейския социален фонд. Според Европейската комисия въпроса за работата на половете трябва да бъде включен във всички политики, в програм... програмите, оценката на тяхното изпълнение на всички етапи. В края на 2014 година бе изявена подкрепа за този подход за слагане на въпроса на равенството на половете към основата на прилагането на мерките по Европейски социален фонд. но говорим за политика и за това как Европейският съюз трябва да прилага политиката за равенство на половете на национално равнище. И Европейският парламент и Европейската комисия трябва категорично да поискат обяснение защо добрата практика не се прилага вече, има предвид че трябва да се активизират усилията за включване на политиката за равенство на половете във всички економически, социални и политически е, решения в страните членки. Eh, me, me trasladan que no hay. сега уведомиха че нямаме време за дискусия. Така че а, а, госпожа а, Мария Арена ще направи някои общи бележки. Благодаря, госпожо председател, съвсем накратко. А, а, значи, чухме много интересни а, мнения, много да, интересни данни бяха съобщени, които ще ни позволят да работим по-нататък по въпроса за, нещ... за злощастното а, съжителство между а, бедността на жените а, и а, нашето общество. Стана дума, че не става дума за някакво природно действие, Съществуват е, е, инструменти, въпрос е на политическа воля за решаване на тези проблеми. Благодаря на всички, които изнесаха доклади по този въпрос е, и се надявам, че в бъдеще ще може да приложим препоръките, които чухме. Благодаря. Muchas gracias, señora Arena. Y ahora pasamos al, al debate sobre el informe de la... Така, сега да пристъпим към разискванията по доклада Стратегията на ЕС за равенство на жените и мъжете за периода след 2015 година. Госпожа Нойхел е авторка на проекта доклада. Ще й дам думата. Eh, me comentan que anteriormente habíamos planteado un cambio en el orden. подсказват, така че госпожа Сукър да може след това <clears throat> да напусне, има други задължения, така че ще вземем Е, пета точка първо. Дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване. Имате думата. А госпожа Суйка всъщност е, ще говори от името на Сирпа Пиети Кайнен, който е докладчик. Предвид най-новите промени в пенсионното осигуряване в Европа, Европейската комисия през март 2014 година излезе с предложение за изменение и допълнение на директивата 41 ЕО е за надзорните институции за професионално пенсионно осигуряване. Директивата датира от 2003 година. Макар и предложението главно да се цели да се подобри управлението на пенсионно-осигурителните фондове в Европа, като се насърчава трансграничната им дейност и дългосрочното инвестиране, положението на жените като членове и ползватели на пенсионните фондове заслужава особено внимание, предвид разминяването по пенсионни доходи между половете и риска от бедност на жените. Виждате как се свързва тази тема с темата на нашия семинар. Е, проблемът наистина е голям. Всъщност най, на най-голям риск изложени по-възрастните жени. Всяко европейско предложение, което пряко или косвено засяга гражданите, би следвало да третира и това неравенство прозрачността трябва да включва и повече яснота за укрепване на техническите разпоредби, за обезпечаване на по-голямата очаквана продължителност на живота на жените и за предотвратяване на дискриминацията срещу тях. Принципът на добро управление на пенсионно-осигурителните фондове следва да включва и понятието за въвеждане повсеместно на равенството на половете. Жили поначало се характеризира с по-нисък достъп до финансови и пенсионно-осигурителни продукти и не така висока финансова осведоменост. Изследване на ОИСР разкрива, че само 49% от жените са наясно с понятието сложна лихва, срещу 70 и повече процента сред мъжите. В някои страни жените, на повече от 60% от тях, не са наясно е, че е, по-високо е, доходните капиталовложения са свързани с по-висок риск. Тоест финансовата грамотност е предизвикателство и трябва да се предвиди по-ясно -по описание на продуктите, които пласират пенсионно-осигурителните фондове и на рисковете свързани с тях. И в някои страни и тази статистика трябва да се има предвид. Благодаря. Благодаря, госпожа Шовица. Никой май не... А, да, господин Ротасон. Благодаря. Само няколко неща бих искал да кажа. Въпросът е много важен. Предвид реформата на пенсионно-осигурителните системи, расте неравенството и, и това поражда загриженост, особено за жените в предпенсионна възраст. И във връзка с втория стълб на пенсионно-осигурителните системи. Четири неща са от голямо значение според мен. Първо, на лице е неравенство по структура на участието на жените във втория стълб на пенсионното осигуряване – с усъвършенстване на стандартите на надзора няма да се преодолее, според мен, проблема за неравенството. Е, тъй като пенсионно-осигурителното неравенство започва още по време на активната възраст и на неравенството по трудово възнаграждение. Така че това е структурен проблем. На второ място необходимо е да се балансира двата стълба – трябва да заявим като комисия, е, че държавните е, пенсии, е, т.е. задължителния стълб, е нещо много важно. На трето място, комисията нашата тук насочва вниманието си единствено към вътрешния пазар и неговото функциониране, а би трябвало да насочи вниманието си и към колективното трудово договаряне в този, тази област е, бихме постигнали повече. Та, ако ще се въвеждат някакви европейски правила, е, определено трябва да се уреди въпроса за колективното трудово договаряне и на четвърто място мобилност на пенсионното осигуряване. Жените е, нямат е, такава стабилна заетост, постоянна заетост е, в сравнение с мъжете, така че въпроса за лесното прехвърляне на осигурителните права също трябва да бъде третиран. Благодаря. Господин, господин Герике, да? Благодаря, госпожо председател. Докладчикът Сянка от името на европейските консерватори и реформисти благодари на докладчетата за много премерения текст. И сътрудничахме добре. Е, помежду ни беше, беше добро сътрудничеството. Според нас е, причините за неравенството на половете, особено по отношение на трудовите пенсии, има своята напълно определена причина и трябва да я назовем. Винаги жените е, се лишават от заетост фактически, за да отглеждат децата си. Още повече, че след ранното отглеждане на децата, доста жени не могат да намерят подходяща работа, да се, да се върнат на работа. Трябва да си има предвид, че всъщност ако един от двамата родители реши да остане от дома да отглежда децата, това не е прахосано обществено време. И ние в Германия е, се борим за определено възнаграждение за отглеждането на деца. И това съответно да бъде свързано с държавните пенсии, държавното пенсионно осигуряване. А това, за това ще настоява нашата група по повод на този доклад. Следващата ораторка, госпожа Петир. Подкрепям колегите, госпожа председател. Бих искала да акцентирам върху жените в селските райони, занимаващи се с земеделие, са обикновено уязвими, като пенсионно осигуряване. У нас в Харватия Поначало земеделците често не са осигурени за пенсия, безимотни са и когато не могат повече да се грижат сами за препитанието си, остават без какъвто и да било доход. Така че е, жените, занимаващи се с земеделие, трябва да бъдат посочени отделно в доклада с призив за решаване на, на положението, така че да им се осигури прилична, прилични старини. Благодаря на докладчицата. Въпросът е много важен. Нямах конкретно намерение да се изказвам, но след като чух колегата, мъж, чието име не дочук за съжаление, трябва да се изкаже. Вие предлагате заплата за отглеждане на деца. Опитвали сме го това в Швеция не веднъж. Е, и по време на, на е, управлението на дясно мнозинство. Е, тогава се предвиждаше 2000 шведски крон на дете плюс е, данъци, осигуряване и така нататък. Това обаче е опасен капан за жените. Е, тъй като жените е, по-често остават у дома да гледат децата и ако им се осигури някаква заплата, те всъщност не са стимулирани да потърсят обичайна заетост. За възнаграждението при това обаче е ниско и това възнаграждение трудно би могло да осигури прилична пенсия. Някога. Освен това, ние също знаем, че повече от 50% от жените получават пенсия, която ги поставя под чертата на бедността. Но целта е повече жени да намерят работа и да бъдат да получават еднакво за еднакъв положен труд с мъжете възнаграждение. Благодаря. И накрая госпожа Галпец. Благодаря, госпожо председател. Не се бях подготвила за съжаление, но ясно е, че Въпросът е много важен. Преждеговорившата сподели национален опит и, и ние в Унгария имаме една нова система за осигуряване на подкрепа на жените майки – Е, така че да могат да се върнат на пазар на труда. След като детето навърши една година, жената може да се върне отново на работа и ще получава добавка, нали, наред с а, е, заплатата си. Тоест, ние отчитаме допълнителните разходи, които възникват за отглеждането на деца. И по този начин ние се опитваме да ам, приближим доходите на мъжете и жените. Фактически, у жени, които след една година след раждането решат да се върнат на работа, получават 6000 форинта – Е, плюс заплатата и схемата се оказва доста популярна. Та, просто а позволих и аз да приведа един национален пример. В Европа всички имаме демографски проблеми и, и трябва да търсим такива възможности за решаването им. Благодаря. И господин Герике отново иска да вземе думата. Само нещо все пък да кажа, че трябва да се подкрепят и жените и мъжете за отглеждане на деца. Ако говорим за мерки насочени единствено към жените, отново излиза, че натоварваме само тях с отговорността за отглеждането на децата. Имате думата, господин Герике. Благодаря ви. Само да бъда ясно разбран. Тук не става въпрос за джобни пари. Не, не знам а, името на колегата, но за Швеция какво говорим за 300 на евро? Това са жълти стинки. Че кой може да се наеме на работа въобще за 300 евро, например, в детско заведение. И говорим за пълноценна заплата за, за отглеждане и, как се казва, възпитание и образоване на децата. Та заплата трябва да бъде нормална заплата. У нас на дете се получават 1200 евро добавка. А таксата за детско заведение е между 4 и 5 хиляди евро. Така че тук не става въпрос за някакви дребни символични суми, а за това да се даде възможност на жената сама да реши дали желая да се занимава с отглеждането на детето и да получава възнаграждение, или пък да се върне на работа и вече добавката да отиде за детско заведение. Не може фактически да преравнявате системата на детските заведения от една страна с отглеждането на децата от дома от друга при такива суми, за някакви си 300 евро, ако говорим, това фактически е заробване на жените. Благодаря. Аз също е, бих искал да се въведат такива възнаграждения и за мъжете, и за жените, в зависимост от това кой предпочете да отглежда децата, но това е далеч, далеч от реалността в много страни. А вие, вие говорите за опита на, на вашата страна, но все пак трябва да държим сметка за общото положение, общото състояние на Европа. Госпожа Швица накрая. Благодаря, благодаря на всички за участието в дискусията. Съгласна съм всичко, което чух, всичко, което казахте, колеги, е в подкрепа на равенството на мъжете и жените. Акцентът тук обаче е върху пенсиите, нали, и върху това как да се постигнат равни пенсионни плащания за мъжете и за жените. Имайки предвид, че жените са в неравностойно положение на пазар на труда или в економиката като цяло. Тук се спомена селското стопанство. А има и жени, които са принудени да се върнат на работа след като са родили, защото не могат да си позволят друго. Необходима е една стабилна нормативна среда, така че жените, които не разполагат с необходимите средства, все пак да имат достойни старини. Нали, ако жената не може да се върне на пазар на труда по различни причини, тя не би трябвало да губи пенсионните си права. Колегата от Германия казва много интересни неща, но определено трябва да се стремим към по-низки разходи и към постигане на равенство на мъжете и жените. Благодаря ви, госпожо Шица. за изменения и допълнения. Срокът е 30 април 17 часа. Сега да минем нататък на следващата точка, т.е. <clears throat> предходната, която прескочихме за малко. Стратегията на ЕС за равенство на мъжете и жените след 2015 година. Госпожа Нойхел, докладчик, има думата. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда много кратка. Проектът привлече 50 на изменения и допълнения. Благодаря на всички вносители. 450 по-скоро. Извинявайте. Благодаря на всички, които са се постарали а, наистина на лице интерес привързаност към темата. Трябва всички да, да поработим добре, за да придвижим напред документа. По-настоящем се готвят 35 е, някъде компромисни изменения и допълнения. С благодарности към секретарята и всички колеги, които се включиха до сега. Три са главните цели. Трябва да видим какво е всъщност съдържанието. На второ място да се търси просто човешката справедливост. В смисъл, че всеки може да има своето различно от общоприетото мнение. И най-сетне приносът към равенството на мъжете и жените в Европа. Това трябва да ни води. Аз е, е, ще се отнеса отзивчиво към всички предложения, които постъпят от сега нататък. Е, с докладчиците в сянка ще разгледаме, разбира се, всяко постъпило изменение, някои от които е, трябва да си призная, не разбирам, но, но сигурно ще има кой да ми разясни. Благодаря ви, госпожа Нойхел. Този доклад наистина натовари доста комисията ни, но то е просто свидетелство за значението, което даваме на доклада и за категорична позиция, която парламентът винаги взема по повод на действията на комисията. Сега, Госпожа Галпец, докладчик Сянка от НП. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на госпожа Нойхел. За това, че беше готова да приеме мнението на други колеги. Ние не споделяме непременно едно и също мнение за тази стратегия. Успяхме все пак да постигнем компромис. И а, в него да вместим мнението на НЕП. Основният момент в стратегията по този въпрос внесох няколко изменения. Има общо 45 изменения до сега. Според мен основният момент е, че става дума за една много широка тема. И за това смятам, че е много важно да включим някои моменти, свързани с субсидиарността. Едва ли има нужда да дискутираме този принцип тук. Внесох няколко изменения заедно с мои колеги. Акцентираме върху факта, че в момента в економическата ситуация сега равенството между мъжете и жените в конкретните отделни политики би допринесло значително за растежа и развитието ако има такива възможности за равенство в различните сектори в економиката. Добре е според нас да обвържим този момент с економическия растеж на всяка страна. Важен друг момент са жените, които са в селските райони. И положението на тези жени. И то трябва да бъде отразено в доклада. Затова внесох съответни изменения. Има нужда да споменем и медиите, защото често те създават и разпространяват отрицателен пример или образ. а пък за данните има нужда от последователност при събирането на такива данни, за да може статистиката да е надежна и да познаваме добре цялата картина. Другият въпрос е на е, е взаимодействието между работата и семейния живот. равни възможности на пазара на труда, което също води до по-добри пенсии. Преди малко в изказването си засегнах една добра практика в моята държава. Очаквах поздравления от председателката, но не получих такива. Нашата цел, общо взето, е жените в крайна сметка да получават по-високи доходи и само така ще намалим на разликата между мъжете и жените. И за тази цел има нужди от добра практика. Като всичко това, което предложих, трябва да се прилага по един прагматичен начин – не бива стратегията да остане на хартия. Много е важно да предложим прагматични решения, които да могат да бъдат приложени на място. Разликата в доходите трябва да бъде съкратена. И от тук имам предвид и по-късно разликата в пенсиите, които получават мъжете и жените. Готови сме да приемем съответните компромиси в текста, така че на, в крайният вариант докладът да удовлетвори на, на всички депутати. В никакъв случай, казва председателката, не исках да ви критик, критикувам. Чисто и просто се изказах за предложението, което направихте. От друга гледна точка, може би това, което казах, е позитивно. Поисках е, известни уточнения. Ако предложим заплащане за жените, които гледат своите деца, можем да ги подветем да поемат цялата тази отговорност. Разбирам, че това, което предлагате е една добра практика, затова е добре да я обсъдим допълнително. Госпожа Вененска. Дякую bardzo пани Przewodnicząca. Шана... E, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, анализът на стратегията на Европейския съюз за равенството между жените и мъжете показва, че има нужда от промяна в политика на, на пазара на труда, отказ от стереотипи и други механизми. В договорът е постановено съвсем ясно, че мъжете и жени са равнопоставени. Нашата комисия обаче трябва да разгледа внимателно на стратегията от гледна точка на нейното качество и да преценим внимателно дали не са постигнати изискванията за равенство между половете във връзка с абортите на е добре да цитираме договорите за Европейския съюз и резолюцията от 2013 година. Там се споменават правата за възпроизводство на което е в правомощията на държавите членки. Европейския съюз обаче е, няма е, право да се занимава с е, такива въпроси. Насилието на разрушава социалната тъкан. Насилието може да се разгледа и в по-широк контекст. За цялостният му ефект в обществото, връзката с безработицата, уважението към брака, взаимните задължения и на двамата родители. Е, добре е да споменем алкохолизма и използването на наркотици. Сексуалните отношения извън на брачните отношения са друг проблем – Цялата рамка за равенство между половете ще се отрази върху следващите поколения. Добре е да подкрепим традиционната роля на жените, отглеждане на децата и поддържане на семейството, като същевременно даваме равен достъп, като отчитаме разликите между мъжете и жените. Не става дума за борба и противопоставяне между половете. Оценявам високо а, желанието да се направи нещо повече за жените, за да се улесни тяхното участие в обществения живот. Има обаче нужда от конкретна подкрепа за жените за задълженията им като майки. В Полша равенството между мъжете и жените е една основна ценност. Не можем да си позволим на промяна в тези ценности. Чрез противопоставяне между двата пола. Ahora tiene la palabra eh, por el grupo ALDE la, la señora. Благодаря от името на, либералите госпожа Мюлер. Благодаря, е, госпожо Нойхъл, за вашата работа. От името на нашата група съм внесла изменения. И най-важното трябва да бъде подчертано. Пенсионните разлики, достъп до финанси, сексуален тормоз. Докладчика вече правилно подчерта че броят на внесените изменения е значителен. Трябва да кажа, че ние сме готови да разгледаме компромисни изменения. И общата ни цел трябва да бъде да стигнем до ясна, силна стратегия. Така че да можем да покажем на комисията, че парламента има много ясна позиция по този въпрос. А, значи трябва да бъдем справедливи а, и същевременно твърди. А, надявам се, че ще постигнем напредък в това отношение. Благодаря. А сега от името на зелените господин Сантахов Стагрум. Благодаря. Иска, искал да благодаря на докладчика за нейната работа. Това е именно и това, което очаквахме ние, зелените. Най-важното да имаме ясни показатели, с които да измерваме напредъка или липсата на напредък в различните области. Това е което ни липсваше до сега. Да знаем ясно напред ли вървим или се връщаме назад по отношение на ключовите елементи на нашата стратегия. Внесли сме редица изменения и очакваме да ги обсъдим с останалите докладчици в сянка. Някои са свързани с въпроса за равенството на половете, за проблемите на ЛГБТ, въздействието на политиката на крайни строги економии, въпроси, по които сме говорили, за които сме говорили по-рано. Не може да ги отделяме от въпроса за европейския семестър. Това би било голяма грешка защото всичко това е свързано с общата политическа атмосфера в Европа. Влезли се изменения, които се отнасят до нуждата от по-ефективна борба с измененията в климата във връзка и с срещата на върха в Париж тази година. И въпреки трудностите, е, комисията, комисията прави предложение по отношение на отпуска по майчество и бащинство, но там нещата сега са в застой. Ще трябва да се върнем към тях, когато обсъждаме стратегията. Готови сме да работим в тясно сътрудничество с госпожа Нойхъл. Сега господин Герики. Благодаря, госпожо председател. Госпожо Нойхъл, ценя вашата яснота, ясният ви език. Като докладчик в Сянка, който под, подготви становище по този въпрос в Комисията по околната среда, в Комисията по заетост. Мисля, че подходът от гледна точка на проблемите на равенството на половете, който вие възприемате, е малко съмнителен. Не съм против борбата за равенство на половете, но става дума за друго. Защото когато говорим за равенство, трябва да се ограничим до проблема за равенство на половете, защото има най-малко 50 други вида равенство. Но а, вие твърдите като че ли, всеки месец, който жената прекарва у дома с детето си, е загубено време. Тук има много майки. Може би трябва да ги попитате дали те смятат, че времето, което прекарват у дома, е, за да отглеждат децата си, е загубено. А? Аз Имам седем деца, прекарвал съм време от дома с децата и трябва да кажа, че в това време, прекарано от децата, е много полезно в никакъв случай, то не е прахосвано време. По този начин подготвяме за живота по-добри хора, утрешни, възрастни. По въпроса за абордите, на пленарно заседание всички ясно изразихме мнението си, във връзка с докладите на Естрела и Тарабела. Европа няма какво да каже по този въпрос и не трябва тя да го регулира. Ако приемате принципа на субсидиарност, трябва да престанете да го пренебрегвате. Защото не е тук мястото да се приема подобна, подобна политика по отношение на семейството. Значи, догмите за правата на, в областта на репродукцията и възпроизводството е нещо, което трябва да се изостави. Жените трябва да имат право те да решават какво да правят. Но, но изпусната е възможност, още една възможност поради етиологическите е, къвги. Но независимо от това, смятам, че ще можем да постигнем е, в крайна сметка добър резултат, госпожа Мурат. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Ценя работата на колежката, на Мария. Чудесно е да можем в по-големи подробности да обсъдим тези въпроси, да обсъдим и някои от внесените изменения. Това е стратегия за бъдещето. Не става дума за миналото. Не става дума за някакви ограничен възглед за семейството как е, различните начини, в кои, по които съществува семейството в наши дни. И трябва да се окажем подкрепа на онези, които решават какво за тях е семейството, а не това, което ние мислим, че е семейството. Е, взаимното уважение е, между половете това е важен въпрос, но е най-лесно той може да бъде решен чрез образование, подготовката на младите хора. И за да не се стига до увеличаване на насилието. И аз съм работил с младите по много въпроси. Много от тези въпроси, за да И най-добре е младите да имат положителни примери и трябва да кажа, че традиционният модел на семейството не винаги е, е в полза на тези модели. Значи, ако ние пренебрегваме начина по който обществото се развива, няма да решим проблемите. Трябва да видим как хората сами си представят живота си, как, е, е, е, как мислят за себе си като семейни, е, като семейни клетки по различен начин. Това трябва да имаме предвид в бъдеще. Благодаря, е, госпожа Хит. Благодаря. И аз е, искам да кажа, че ценя добрата работа, свършена от докладчика и от докладчиците всяка и вярвам, че това ще даде възможност да стигнем до обща стратегия. Но ние сме една общност с единен пазар, свободни движения и нашето законодателство засяга всекидневния живот на жените, пък и на мъжете. Затова ни не е необходима обща стратегия. Необходима ни е пътна карта или пътни карти. Защото очевидно не сме равни. Да, да вземем за пример пазара на труда. Пазара на труда. Когато мъже и жени вършат една и съща работа, при същите условия, при същото образование, жените получават около 16% по-малко. Всички страни членки са, са подкрепили гражданските свободи но в много от страните членки те не се спазват, независимо от това, че те на думи ги подкрепят. Защото много от въпросите за равенството са свързани именно с това. Ние не сме само законодатели, ние и формираме общественото мнение. И може да даваме пример за най-добрите практики, като осведомяваме хората за това, което става. Ако вземем насилието на мъже срещу жени, проблем във всички страни членки, това е проблем, който трябва да се реши. И можем да пропагандираме е, най-доброто, което се прави в това отношение. Ето, вече е 2015 година, все още е, мъжете и жените не са равни. Е, нито по заплата, нито по начина на работа, временната заетост при жените е по-висока и така нататък. Е, значи не става дума само за законодателство, става дума за привличане на хората за по-активно участие. Е, имаме нужда от повече жени, от повече деца, но разбира се, имаме нужда и от повече жени на пазара на труда. Е, особено това се отнася за следващите поколения. Тези, които са е, е, родени през 50-те и 40-те 50 години и вече се пенсионират, необходимо е жените да излезат в повече, да бъдат по-многобройни на пазара на труда. А също така, разбира се, трябва и мъжете да поемат част от грижите по семейството и дома нужни са тук насоки, защото като че това, което се прави до сега, не дава резултати. Сигурна съм, че всички страни членки ще имат полза от подобна стратегия, дори и у нея страни, които са най-напред. Благодаря, господин Благодаря, госпожо председател. В тази комисия често обсъждаме с часове стратегии и доклади във връзка с равенството на половете. Всички искаме да допренесем за постигането на тази цел. Понякога ми се струва обаче, че губим повече време в идеологически дискусии, и по-малко внимание отделяме на конкретните мерки, които ще дадат резултати. например, доклада на господин Тарабела. Аз го подкрепям. Не, не мисля, че трябва да нарушаваме независимостта в тази област на трите членки, защото това ще бъде в разрез с принципа за субсидиарност. когато става дума за здравеопазването, се правят някои предложения за действия от страна на Европейския съюз в област, която е в рамките на правомощите на страните членки. Не трябва да се нарушава принципа на субсидиарност. Благодаря. Председателката. Преди да дам думата на представителите на комисията, като председателка, мисля, че аз имам право да участвам в тази дискусия, ще кажа няколко думи. Бяха повдигнати много въпроси. преди всичко, нашата комисия трябва ясно да заяви е, своето становище относно европейската, необходимостта от европейска стратегия за постигане на по-голямо равенство между мъжете и жените. На мъжете и жените. И тук, разбира се, влизат много въпроси, включително и законодателството. Размяна на положителен опит, информация за положителен опит и на мнения. Ние трябва да подготвим доклад. Доклад, който бюрото и, и координаторите ще сметнат е, е достатъчно важен, важен доклад, за да си струва да бъде направен. В Европа, през 21 век в Европа, мисля, че жените, които по собствена воля са решили да не бъдат съпруги или майки, са също така пълноценни личности. Казвам това с най-голямото ми уважение към онези, които са решили да бъдат съпруги и майки. Тоест, в никакъв случай не трябва да класир, класифицираме жените, да ги слагаме в, в отделни а, категории, а, така както е било през миналия и век пък и по-рано. Значи жените, които се решили да не бъдат съпруги и майки, са нема по-малко ценни като личности и равностойни са на всички останали. Благодаря, госпожа председател. Това е така. Благодаря. На Европейската комисия, извинявайте. Благодаря на докладчика, благодаря на всички участници в комисията. Ние сега приключваме прилагането на съществуващата стратегия за равенство на мъжете и жените и много важно е да водим дискусия по този въпрос – и ние от Европейската комисия слушахме тези дискусии с голям интерес. Равенството на половете е свързано с нашите най-основни цели. То е заложено и в, в договорите на Европейския съюз. правата на мъжете и жените са и права на човека – не може Европа да върви напред без а, този градеж да участват и мъжете и жените като членове на нашето общество. Проекто доклада и обсъждането показа, че става дума за едно много така, широко тематично поле. Трябва да видим какви са нашите приоритети обаче. Имаме определени ограничения във времето, а също така и ограничени ресурси. И за това в комисията, сега под председателството на господин Юнкер, се опитваме да видим какво е най-важното. И това бих ми се искало да проличи в окончателния доклад, който ще предприеме парламента относно бъдещето на борбата за равенство на половете. Благодаря за всичко и ще бъдем на ваше разположение и по-нататък. Благодаря, председателката, благодаря. Ще гласуваме на 6 или 7 май. Още не сме решили окончателната дата, но съм сигурна, че докладчика и докладчиците в сянка ще имат време да се споразумеят по компромисни изменения и всичко, което остава да се доработи. А сега Преминаваме към следващата точка от дневния ред, а това е положението с основните права в Европейския съюз през периода 2013-2014. Докладчик е госпожа Аюто. Дава ми думата. Благодаря, госпожо председател. Времевите и ограниченията по обем, в случая по становище, не дават възможност да бъдат осветлени всички въпроси за основните права. Тук съм нахвърлила само неща, които ще ни послужат за начало. След това колегите ще допълнят. Дискриминация тук, е, насилие, е, сексуално, е, психологическо насилие, малтретиране на невършили непълнолетие лица, от време на време се чува за такива случаи, но общо взето се мълчи. Е, действия по преследване, например, злоупотреба с новите технологични решения и с социалните мрежи. Е, очевидно цари един, един страх и рядко чуваме за всичко това. Е, въпросът е много щекотлив, тъй като то е предпоставка и за по-тежки престъпления, за убийства, за престъпления на честа. които а, е, са явление в а, е, ако не толкова в Европа, поне в части на света, в които свободата не е все още абсолютна, безусловна ценност. След тук имаме хомофобията, хомосексуалността сред жените е, се толерира все още сравнително по-малко, не се, не се разбира. Е, жената все още се гледа като на вещ за сексуално удовлетворение на мъжа. След това към половата дискриминация се наслагват и други е, дискриминация по, по други признаци или по, по причина на това, че жената е иммигрант, например. Споменала съм по-нататък това, че жените не са представени във е, вземането на решения, в пилота е, общественото или стопанското управление. Пак преобладава такъв един отживял мироглед. Така че призоваваме в крайна краща държавите членки да проявят по-голяма ангажираност и да работят заедно с Европейски институт за равенство на половете и Агенцията на Съюза за основните права с цел да се преборим заедно срещу насилието и дискриминацията по причина на пола. Благодаря. А сега колегите, които желаят да се изкажат, госпожа Ела Сендер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на нашата докладчица по становище за извършената работа. Тук особено важен е въпросът за множествената дискриминация. Е, и е важно в доклада е, за правата на човека в Европейския съюз е, да акцентираме въпроса за положението на, дени, на жените. Фактически всяко посегателство срещу жените би трябвало да се разглежда като погазване на правата на човек. Само някои конкретни неща бих искала да спомена тук за трафика на хора, с цел и трудова, и полова експлуатация. И тук можем да споменем конкретни случаи. Възниква въпроса за ролята и активността на институциите, които би трябвало да защитават и неприкосновеността и интересите на жените. Инспекциите по труда. И тук по-конкретно по трябва да формулираме нещата, за да се е, стигне и до, до подкрепа на жените жертва на дискриминация. Още повече, че в тази дискриминационна иерархия, в която се намират жените, те по причина на, на дискриминацията срещу тях трудно биха могли и да стигнат до, институциите до органите, които да ги защитят. И тук възниква въпроса за економическата имуществената самостоятелност на, на, на жените. И отново двойна дискриминация и някакси двойна невидимост и така по изпадане на жените от полезрението на ангажираното обществено мнение. И като вземем институционалните аспекти у нас на юг, с огромните бюджетни съкръщения, след това обикновено десните в политическия сектор на власт не, не гледат достатъчно сериозно на този проблем. Та, ще внесем ние някои свои изменения, така да, да оплътним текста. Госпожа Галпейч. Благодаря по име всъщност представям госпожа Матера. Изказвам се от нейно име. Тя е нашият е, докладчик Сянка. От НП възпрепятствана е обаче. Да, първо да благодарим на докладчицата общо взето БНП вероятно ще подкрепи доклада. Имаме само един проблем във втората точка, където докладчицата призовава държавите членки да допуснат да вземат мерки за гарантиране на най-вече финансовата независимост на жените – наша за Сянка не е против конкретна мярка, а против е, метода. Е, доколкото националните органи за противодействие на дискриминацията или за гарантиране на, на равенството, независимостта по-скоро на тези институции е прерогатива на държавите членки. И тук някакси няма възможност Европейския съюз да бъде призоваван да направи каквото и да било, доколкото той не е компетентен. Е, така че ние ще предложим альтернативна формулировка, която в по-голяма степен да съответства на е, мандата на Европейския парламент. Се надяваме нашите изменения да подобрят текста. В тази връзка бихме искали да споменем Истанбулското споразумение за експлуатацията и насилието срещу жени. А, обмена на положителен опит между държавите членки ние естествено ще подкрепим. Въобще всички конструктивни изменения, които не погазват принципа на субсидиарност и които допринасят нещо за текста, така че в края на краищата целта да е от значение за всички ни. Нашата докладчица госпожа Матера няма да подкрепи изменения, които засягат миграционната политика на държавите членки. Благодаря, Моди. Аз също приветствам, както и други колеги, доклада, особено в онази част, в която се е, посочва и психологическото насилие. Това е особено важно множествената дискриминация в образованието и, и услугите. Много има да се работи в тази област. Плана за действие, да, но, но исках да се върна на нещо, което току-що се каза за третата точка и за независимостта на, и, и финансовата независимост на националните институти за равенство на половете. От наша гледна точка, в Великобритания е, ние сме свидетели на огромни съкръщения е, на финансирането на този орган. И от тук е, последици, не конкретно за правата, а за охраната им. Ако едно право не е охранявано, то се губи. То представа да действа. Благодаря. Благодаря. Е, в заключение, крайен срок за изменение и допълнение 7 май. Можете вече да внасяте изменения по електронната почта. Следващата точка от дневния ред са предизвикателствата за сигурността в региона на Близки изток и Северна Африка – Госпожа Арена е нашата докладчица. Благодаря, госпожо председател. Това становище, по което водеща комисия е комисията за външната политика. Е, бих искала да насоча вниманието и становището към три основни елемента. Първо, необходимостта да се утвърждава равенството на мъжете и жените общо и да се противодейства на насилието срещу жените, особено в диалога между ЕС и този регион. На второ място драматичните последици от присъствието на ислямска държава в региона и необходимостта държавите да се намесят, за да, за да спасят всички е, е, свои граждани, в това число жените е, след това жените и момичетата като бежанци, е, с които са подложени на, на, допълнително страдание и често е, на, на риск. и така, и предвид, разбира се, ограничения обем на, на този текст, това е, като естествено разчитам на докладчиците в сянка да съдействат, за да го обогатим. Благодаря на нашата докладчица, госпожа Галпелч, докладчик Сянка. Госпожа Габриела е нашата докладчица Сянка. Аз е, ще говоря от нейно име. Извинява се, че че е възпрепятствана. Тя е по-настоящен в България. Но, но е важно да се чуе нейното мнение. Първо, е, благодарности за докладчицата от, от, личен е, проект на становище от госпожа Арена. Е, много е специфична темата, предвид общото политическо положение в Северна Африка и Близкия изток и в частност положението на жените. Госпожа Габриел обаче е на мнение, че има какво да се поработи, да се доработи и подобри. Още в текста ще внесем съответните изменения. Три неща. Първо за правата на жените трябва да видим какъв е процеса в организацията на арабските държави. След това жените в рамките на мирния процес. И на трето място становището да бъде внесено на вниманието на Европейската външна служба, на Европейската комисия. Фактически трябва да се призоват европейските външнополитически институции, съответно, и да се настоява за присъствието на жени в делегациите на Съюза в региона. Благодаря. Господин Рутър от е, е, външната служба на, на комисията. Е, благодаря на вашата комисия, госпожо председател. Ваши представители присъстваха на 29-то заседание на комисията за статута на жените в Нью-Йорк и участваха много активно. Ние приветстваме вашето становище в рамките на широката работа по доклада на Комисията за външните работи на парламента, така че на, на всички работещи по това становище ние благодарим. Дискусията е ползотворна, Бихме искали да е, споменем, че външно политическата служба на Съюза вече работи за утвърждаването на е, правата на жените в рамките на е, Организацията на арабските държави и по линия на съпредседателството на ООН. Знаете, през месец ноември представители на Организацията на арабските държави бе на посещение тук в парламента и въпроса за жените е в, е, така, на дневен ред на разговорите за отношенията с арабския свят. Що се отнася е, до е, Съюза за Средиземноморието, има процес от Парижката декларация насам, в който ще се отчитат и тези аспекти. Благодаря. Тринадесети април, 17 часа, крайен срок за изменение и допълнения. С това се изчерпва днешния ни дневен ред. До утре в 10 часа сутринта. Благодаря.